разглеждане на неговия мандат. Ще започнат съответните интеринституционални преговори. Комисията ЕКОН може да започне преговори след, края, след крайния срок, предвиден в 69C, параграф 2. Различни комисии решиха да започнат междуинституционални преговори по член 69.4, параграф 1 от нашият устав. Съответните е, мандати за тези преговори е, можете да намерите на веб страницата ни. Техните заглавия ще бъдат публикувани в протоколите е, на нашето заседание. Отново по 69 член 2 параграф, ако има депутати, които да са на брой, който е нужен за това могат да поискат до утре полунощ да се гласува решението за започване на преговорите. Ако не се излезе с такова искане за започване, за прекратяване на започването на тези преговори, самите комисии могат да започнат вече преговорите. Комисията Тран излезе